Yes, hello everyone. Uh, we can... Отново здравейте, подновяваме работа днес. Е, ще имаме размяна на мнение с комисар Вела. Става дума а, за ловуването на защитени видове или лов на защитени видове. Знаете, че Европейския съюз иска да защити природата още от приемането на директивата за птиците през 79-та година. Тя дава една цялостна цялостен механизъм за защита на дивите птици. Освен това има и директива за местообитанията от 1992 година. Тя защитава пък големите хищници и техните местообитания. Ловът на защитени видове е изключително гореща тема. В Румъния имаме някои големи а, такива, като например а, мечки, вълци и други, и рисове. А, в Румъния имаме много рисове също, заради специфичното им поведение, те имат нужда от голяма зона, в която да се движат и често нарушават и а, дейността на хората. Така че трябва да се постигне баланс между от една страна защита на многообразието, от друга страна човешката дейност, за да може да съществуваме с тези хищници. Някои от членовете на комисията поискаха този обмен на становища. Радваме се, че комисарят отдели време за да говори с нас по тази тема, която е много актуална за гражданите. За това, господин комисар Вела, заповядайте. Благодаря. Добър ден, колеги. Уважаеми депутати. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви също, защото вашата подкрепа винаги е била изключително важна за екологичните политики на Съюза по време на моя мандат и по-специално, що се отнася до законодателството за природата. Това се отнася и по време на проверките по директивата за хабитатите и местообитанията и птиците и вашите препоръки, които а, бяха да запазим тези директиви, изпращат много силен сигнал на комисията и оказаха влияние върху нашите заключения на проверката на привигодността. Вашата резолюция за плана за действие също потвърждава това имаме общ ангажимент към защита на европейското природно наследство, местообитанията и видовете. Знам, че също разбирате, че трябва да се действа в спешен план. Четем едни и същи доклади за това колко лошо е положението, свързано с многообразието в Европейския съюз. 60% спад има отбелязан от WWF в доклада им от 2018 година. Да живеем извън границите на планетата. Също така намалява броя и на насекомите и то много драстично. Всичко това е много шокиращо, много трудно човек може да го разбере, но в крайна сметка трябва да се предприемат спешни мерки. Странно е, че изправени пред такива ужасяващи доклади продължаваме да се колебаем и не действаме и не защитаваме. Природата е изключително важна за това да се чувстваме добре, да има економически растеж, да има продоволствена сигурност, но най-вече за собственото ни съществуване и оцеляване. 77% от европейските видове и 84% от нашите местообитания са в много лошо състояние. Има известен напредък, но напредъкът е много малък и мащабът му е почти незначителен. В резултат на това ние няма да постигнем а, целите от 2010 година за биологичното разнообразие. Не се движим с правилна скорост. Но има известна надежда. През ноември миналата година КОП-14 в Шармел Шейх а, ни призова да засилим работата си. А, там се заложи един подготвителен а, процес за рамката след 2020 година за многообразието, която трябва да бъде одобрена на КОП-15 в Пекин до година. Аз смятам, че в крайна сметка все повече хора вярват, че е нужна нова сделка за природата. Но за да се постигне това, не бива да забравяме това, което казва сър Дейвид Етенбъра, който е да се преборим с повсеместните механизми за разрушение, които сме създали. Много се радвам, че Франция възнамерява да направи биологичното многообразие ключов приоритет по време на председателството на Франция на Г7 и на срещата на върха в август, която се нарича обича една планета. Друга среща на върха за биологичното разнообразие е планирана по време на Общото събрание на ОНЕ през 2020 година. За Европейския съюз, за да продължи той да води, означава да прилагаме европейското законодателство надлежно, за да можем околната среда да бъде възстановена. Отправната ни точка е съвсем ясна. Директивите за природата а, многократно бяха препотвърдени като истинската правна рамка за защита на местообитанията и видовете. Имаме нужда от бързи действия, не само, що се отнася до Натура 2000, но отвъд тези места на Натура 2000. Трябва да продължим да работим по инициативата за опрашителите, както и а, да се включат екосистемите при вземане на решение. Трябва да укрепим зелената инфраструктура в целия Европейски съюз. В отговор на проверката за пригодността, ние ще се съсредоточаваме все повече по изпълнението, особено посредством плана за действие за природата, хората и економиката. Много от планираните действия вече са факт и аз съм убеден, че планът за действие ще бъде изпълнен цялостно, така както е планирано до края на 2019 година. Много полезен е, е вашия интерес към темата. Голяма част от предизвикателствата могат да бъдат преодолени на местно и регионално ниво. Заедно с Комитета на регионите, вие спомагате нещата да заработят по места. Първото постижение, което искам да посоча е увеличаването на финансирането на програма LIFE за проекти за околната среда с 10%, включително за защитата на видове. Държавите членки вече актуализират своите рамки за приоритизирани действия, което включва приоритети за инвестиции и използването на фондовете на Европейския съюз за видове и местообитания за следващия многодишен финансов период. Следващия успех е маршрута на чертан за изпълнение на правните задължения, особено целите и мерките за местата по Натура 2000. Много държави членки изоставаха в тази сфера, но нашите усилия в крайна сметка е, доведоха до резултати. Местата по Натура 2000 вече са се разраснали до 70%. Искам да спомена също така и диалогът. Европейската комисия проведе специализирани двустранни срещи с националните власти и заинтересованите страни в 11 държави членки за предизвикателствата и успехите по изпълнение на директивите за природата. Това доведе до още повече пътни карти, които ще помогнат за изпълнението и защитата на повече видове. Първият кръг от консултации с държави членки и заинтересовани страни за един указателен документ вече започна. Втори кръг ще има кратко след него. Този указателен документ ще включи също примери за най-добри практики, които ще спомогнат за споделяне на познанията и решенията. Целта всъщност тук на тази актуализация е да се изчисти национ... Е, съществуващата правна рамка и по-специално гъвкавостта, която съдържа, а не да се пренапише законодателството посредством тълкователни указания. Ще следим също юриспруденцията на съда по тези въпроси. Казвайки всичко това, има възможности за гъвкавост и нашето намерение всъщност е да увеличим а, познаването на тази гъвкавост. Създаде се един дух на диалог, който продължава посредством платформите за големите хищници на ниво Европейски съюз и регионално ниво в различни държави членки Италия, Испания, Румъния, Финландия, Германия и Франция разговорът винаги е най-добрият начин да се сведат до минимум конфликтите. Напълно съм запозната с големия интерес към големите хищници е, в парламента и този месец говорих по тази тема и в пленарната зала на парламента. Планът за действие за природата, хората и економиката насърчава все по-голямо използване на фондовете за развитие на селските райони в подкрепа на мерки, които предотвратяват изяждането на стада.

Има също така специални заседания, които са част от мрежата за развитие на селските райони по тази тема. След като се прие този план, засилихме частотата на срещите и проведахме адхок срещи по места. По покана на депутати, Комитетът на регионите, както и покани от, от национални и регионални органи, службите, за които работят в комисията по тази тема, вече са посетили много зони, където има много трудности с приемането на местните хора на кормораните, мечките и ам, вълците. Имаше посещение в Румъния, Испания, Финландия, Германия и Франция, като идеята беше да се намерят практически решения в рамките на съществуващата рамка. Нашите е, средства са доста ограничени. Затова много се зарадвахме, че е, имаме механизъм за, мех... за подкрепа помежду е, равни. Идеята е да се увеличи обмена между държавите членки, както и различните власти, които са изправени пред едни и същи проблеми. В Испания, например, се използва този инструмент като се сподели плана за управление на вълците във Франция – Надявам се други да следят този, последва този пример също. Над 1500 вида са включени. Една много малка част всъщност са проблематични, що се отнася до съществуване заедно с човешки дейности. Големите хищници са много деликатен проблем и знам, че в част от вашите избирателни райони има големи притеснения по този въпрос. Не бива да забравяме обаче защо имат нужда те от закрила и защита. Вълкът, мечката и рисът са част от многообразието ни и от баланса на екосистемите в Европа. Не бива да забравяме също, че това е част от едно наследство на многообразието, което е на ръба на изчезване. Европейската комисия иска да помогне с всички необходими инструменти, които споменах, но и с допълнителни такива. Но в крайна сметка националните органи са тези, които трябва да работят по конкретни решения, мерки и подходи, които да отговарят на местните изисквания. Държавите членки отговарят за разработването на планове за управление и възстановяване, в зависимост от това дали видовете е, са в благоприятстващ, с благоприятстващ статут или не. Те трябва да отговарят на европейското и на националното законодателство. Това бе посланието, което изпратих заедно с комисар Хоган на министрите по околната среда и земеделието в едно съвместно писмо, което изпратих на 11 февруари. Надявам се да подкрепите нашата позиция. Сега нека кажа няколко думи и за птиците. Им планове за различните видове са разработени за 16 вида птици, включително е, и е, някои конкретни. Казвам това, защото това е много символично за Европа. А, в момента а, съм се обърнал а, към министрите, като помолих всъщност да не се ловува определени видове, а, като например горголицата, защото тя е заплашена. А, Искаме точно периода, в който има миграция, когато птиците биват ловувани, да не бъде обект на лов. Използваме последните научни изследвания за миграцията и размножаване. Това ще помогне на държавите членки да разработят един подход, който да даде възможност ловния сезон да е отвъд тези периоди, в които птиците са най-уязвими. Трябва да направим така, че всички усилия не се компрометират от други. Това означава, че всички, включи, особено основните причини за изчезването на някои видове, трябва да бъдат преодоляни, така както е записано в законодателството. В самото начало казах, че има много различни причини да се грижим за многообразието и ще добавя още две. На първо място гражданите на Европа, европейците – Последният евробариметър от 2018 година потвърди отново колко много гражданите се вълнуват от природата. 98% от отговорилите смятат, че носим отговорност да се грижим за природата. 93% пък са съгласни, че нашето здраве е, и добруване зависят от природата и биологичното разнообразие. Втората причина, която искам да спомена е променещия се климат. Биологичното разнообразие е пряко свързано с климатичните изменения. Когато климатът се влуши, всъщност губим видове. Тази пряка връзка между здравето на екосистемите и климатичните изменения трябва да бъде призната и посочвана не само тук в Европа, но и по цял свят. Тук в Европейския парламент и в съвета имаме една отлична възможност да подсилим, да, да засилим това, което правим, за няма загуба на биоразнообразие. Искаме да реформираме общата сълскостопанска политика, както и МВФ, където природата получава подкрепа много по-силно, отколкото днес. Аз разчитам на вашата подкрепа и в двете сфери. Когато светът до година се срещне в Пекин за КОП-15, една нова Европейска комисия вече ще е, работи. Трябва да започнем сега, за да подготвим нещата, за да има една нова сделка за природата, която е свързана с климата. Надявам се да разчитам, че мога да разчитам на вашата помощ. Благодаря ви, колеги, за вниманието и сега съм готов да продължим с дебата. Благодаря, господин комисар, за това изложение. Видях, е, че има засилен интерес е, към тази тема. Сега ще започнем е, с първата група, които ще се изкажат. Госпожа Гростат, благодаря, госпожа председател, господин комисар, благодаря ви, че сте тук. Ние всички много държим на директивата за местообитанията и директивата за птиците, за гарантиране на защита на видовете. Това е много важно. Има доста доклади, които посочват, че има загуба на биологично разнообразие. Дори в моята страна, Франция, не винаги даваме добър пример. Над 100 вида са застрашени, въпреки това са разрешени за лов. За това аз искам да разбера какво е вашето виждане по въпроса. Искам да говоря също и за големите хищници, разбира се за вълците, като защитен вид, но има свръх популация на този вид. Този вид се защитава от директивата за местообитанията, създава проблеми в планинските райони, най-вече в Алпите. Те са голяма заплаха за животновъдите, за селските райони. Аз съм имала възможност да се срещам с техни представители и те ни запознават с последиците от наличието на толкова много вълци върху тяхната стопанска дейност и начинем на живот. И въпреки, че има известно регулиране, продължава нарастването на популацията на вълци. Въпросът ми към вас е дали се счита, че вълците трябва да продължат да се ползват от статут на защитен вид или пък може да имаме по-гъвкаво управление на този вид. Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожа Милиор. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, много се радвам, че е, сте днес при нас, за да си говорим за важната тема за биоразнообразието и опазването на природата. Ще продължа там, откъдето спря госпожа Гростет. Е, също имам въпроси, свързани с вълците, защото в моята федерална провинция Браденбург е, живеят половината от глутниците, които живеят живеят на територията на Германия. Може да си представите, че имаме големи проблеми с тях. В продължение на дълги години работих в комисията, която се занимава с този въпрос. Сега Швейцария внесе на последното заседание вълците да бъдат пренесени от категория 2 в категория 3 и съответно да могат да се ловуват. Такова беше намалението на колегите от Швейцария. Искам да ви попитам дали комисията ще подкрепи това искане на следващото заседание през декември 2019 година, защото разглеждането на това искане е, беше отложено. Когато говорим за популацията от вълци, имаме нужда от общи е, данни, които да можем да оценяваме, възоснова на които да оценим природозащитния статут на вълците. Е, в едно писмо в февруари се казва, че такива данни ще бъдат представени от, е, за периода 2013-2019 година. Т.е. това трябва да се случи през тези, тази година. Може ли да ми кажете през кой точно месец да очакваме това писмо, тъй като е важно да се знае как се развива популацията на вълците? а, и може да се окаже, че това до този момент защитено а, животно а, трябва да промени своя природозащитен статут и наистина да се премести в приложение 3. Благодаря. Благодаря. Господин Гербранди се замества от господин Торвалц. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Има много интересна карта в документа, къде могат да бъдат открити големи хищници. Четирите вида, които са посочени, виждаме, че те имат най-широко разпространение в две държави членки. Там има и четирите вида. Финландците, шведите имаме особено голяма отговорност, но когато говорим за такава отговорност, Искаме също да подчертаем, че очакваме известно разбиране, тъй като ако разгледате картата, Габриан току-що ми каза, че те имат един вълк, който пресича границата между Германия и Нидерландия. Това е добре, но в Обединеното кралство нямат нито мечки, нито рисове, нито вълци нито пък Росомаха. Това, което се опитвам да кажа, е, че понякога оставаме с впечатлението, че държави, които нямат никакъв опит с големите хищници, говорят без да проявят нужното уважение към нас, онези, които имаме такъв опит. Едно от нещата, които трябва да подчертаем, е, че има силна тенденция към урбанизация, когато става дума за тези хищници по отношение на мечките, на вълците, на рисовете. И единствено русомаха не си пада много по градската среда. Тоест има една променяща се конфигурация те се доближават не само до хората, но и сред хората. Движат се дори сред домовете в западната част на Финландия, например. И на последно място, това, което забелязваме, е, че те не са в естествената си среда. Например, да вземем а, Нидерландия. Там няма такава естествена а, среда за вълците. Така че проявете разбиране. Трябва да имаме разбиране за проблема, пред който сме изправени. Господин Хауслинг за две минути. Господин е, комисар, нека да поговорим за загубата на биоразнообразие. Това беше всъщност нашата тема. И нека да поговорим за това, че през последните 20 години загубихме 70% от насекомите. Това е темата. Измирането на насекомите продължава и това е свързано и с нашата сълскостопанска политика. Трябва спешно да променим а, е, нещо за това. Моля, говорете с вашия колега господин а, е, е, Хоган, кажете му, че е, в ОСП нещата не могат да продължават така, както до сега. И имаме невероятна загуба на малки птици, полски птици. Това е истинска драма. Сега си говорим е, само за един вид според мен е, е, понякога нещата се преувеличават, като започнем да ги обсъждаме. Да, в някои региони наистина има проблем с вълците, но мога да ви покажа и друга статистика. А, в Германия а, намаляват популациите и на други животни. Това свързано ли е с вълците? Ами не. Броя на овцете също намалява и това няма нищо общо с вълците. Има общо с грешната ориентация на финансирането от ОСП. Така че сега проблема с вълците се преекспонира, защото ако а, има проблем а, с вълците, този проблем може да се а, разреши, когато се получи разрешително. Къде е проблема в такъв а, случай? Ние имаме проблем е, и с пеликаните, които изяжат рибата и така нататък. Тоест, навсякъде, където има конкуренция, трябва да започнем да отстрелваме някакви видове. Е, единственото решение, според мен, е да се защитават животните по правилния начин, да се предвидят обещетение. Ако има проблем, той да се решава последователно. Разбира се, че е дискусионен въпрос от кой момент нататък е прекрачена границата, но ние до там още не сме стигнали. Благодаря. Адам Хазекамп. Eh, Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, че сте днес тук в нашата комисия за провеждане на това разискване за някои видове, които са застрашени. Има много миграционни птици, мигриращи птици, които пресичат разстоянието между Африка и Европа, но те са обект на отстрелване от страна на ловците. Господин комисар, в Малта, вашата страна, всяка година има такива мигриращи птици, които стават обект на лов. Например, пътпадъци, други, защитени видове са застрашени. Често се а, улавят също птици чрез използването на незаконни устройства. Ловният сезон започва тогава, когато гугутките излитат. Защо обръщате внимание, например, на Финландия, не на собствената си страна Малта? Що се отнася до големите хищници, правят се опити да се отслаби директивата за местообитанията – сега сме изправени пред синдрома на червената шапчица по отношение на такива видове, като вълка, риса или мечката. Можете ли да гарантирате, че всички растения и животни, които попадат в оклада на тази директива, ще се ползват от защитата, която е предвидена там? Благодаря. Благодаря. Господин комисар, добър ден. Трябва да кажа, че от някои колеги чух предложения, които ето ме, които според мен са напълно неприемливи. Намираме се в една ситуация, в която виждаме, че цяла Европа продължават да не се спазват директивите за местообитенията и за птиците. Некоретно се използват дерогациите, които са записани като възможност там. Много често решенията се вземат единствено на базата на а, друг интерес. Някакси никой не обръща внимание на учените и техните а, препоръки. Не може да се продължава така. Виждаме също, че има и някои решения на съда, които показват, че е неправилен подхода. Има добра новина, нещо много положително е, че директивата за птиците, директивите за местообитаните и птиците се смятат за пригодни регулаторно, т.е. няма нужда да бъдат пипани, да го кажа така. Трябва да кажа, че не съм съгласна изобщо с предложението на някои колеги да се правят видоизменения на тази директива и по-специално защитата за големите хищници и най-вече за вълка. От моя, от моя гледна точка, ловът, крайна сметка, никога не отговаря на опазването на биоразнообразието. Няма как. Не може да има устойчив лов. Не съществува такова нещо. Където има лов, винаги има и браконьерство и заключенията в Италия. Наскоро бе направен един такъв преглед и е отрицателен баланса, като се тегли чертата, защото много видове, които са част от червения списък на Международната организация за опазване на околната среда и са опазени от нашата директива за птиците, е, продължават да бъдат ловувани. Още няколко данни, нещо, което е много притеснително. При последния ловен сезон в Италия има десетина човека, които са редени 84 ранени и 30 мъртви. Т.е. ловът не е безопасен дори за хората. Uh, Благодаря ви. Това беше първата група въпроси. Сега преминаваме към втората група за по една минута. Господин Дорфман има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди малко във вашето изложение не чух конкретни предложения. Аз не съм съгласна с моите колеги германци. Когато беше прията директивата за хората фауната и местообитания, е, в, е, вълци ням, е, в Европа нямаше и хиляда вълци. Днес те са на 20 хиляди. Следователно, Директивата е изпълнила своята цел и трябва да се преразгледа. Казахте, че се приемат насоки, казахте, че нещата са много положително. Те не са толкова положителни. Е, фермерите отдавна се оттеглиха от платформата за едрите е, хищници. Това няма нищо общо с създаването на повече гъвкавост. Е, тък му обратното, ето правилата се затягат. И искам да попитам, ние ще Видим ли някога този документ с насоките, кога той ще бъде изпратен на държавите членки? Вие казахте, че има региони, в които съжителството между вълци и хора е безпроблемно. Може ли да кажете кои имахте предвид? Thank you very much. Mr. Brannan. Господин Бранан. Голям бич е африканската чума по свинете. Има изследвания в Словакия, които показват, че там, където има вълци обаче, има много малко огнища на това заболяване. В Словакия те липсват и затова там има широко разпространение на заболяването. В източната страна, е, част на страната има само 7% е, е, случаи, което се дължи на присъствието на вълци. Освен това има изследвания от Националния парк Йеллоустон, където беше въведен отново вълкът и това доведе до бързо увеличаване на биологичното разнообразие. Трябват ни повече изследвания за ползите, както и за негативните страни на присъствието на вълци, преди да пристъпим към действия. Thank you, Mr. Brown, for keeping the time. Uh, Madam Госпожа Пирик. Благодаря, господин комисар, че сте тук. През декември държавите членки от Африка и Азия постигнаха споразумение относно водните птици. Имам предвид особено белобузата гъска, чиято популация нарасна експотенциално. Въпросът е по какъв начин Европейската комисия ще гарантира изпълнението на плана за белобузата гъска, за да могат да бъдат изпълнени насоките по-добре. И вторият ми въпрос – Не е ли по-добре да се види какъв е ефекта върху цялата популация на вълците, без да се разглеждат по-отделно популацията в отделните държави. Например, в Нидерландия няма смисъл да се прави това. Освен това, необходимо ли е според вас държавите да работят съвместно, за да гарантират биологично устойчиви популации? and Mrs. Dali. И госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на нещо, което беше казано вече от е, колега, който чита, че това е въпрос, е, се отнася само а, е, за Малта. Говорим а, изобщо за ловуване на застрашени видове. Ако искаме да говорим за моята страна, нека да посочим фактите. Създава се впечатлението, че стотици хиляди птици се убиват без да се спазва регламента. Това не отговаря на истината. Това не отразява действителното състояние на нещата. Фактите, които бяха представени, не са верни не може да се говори за нередности. Ако трябва да говорим за отделни държави, нека да говорим в по-общ план. Например, Австрия, Испания, Франция, Финландия и прочие. Малта е единствената страна, която наложи мораториум върху а, лова на гугутки през пролетния сезон. Намаляването на популациите на известни видове птици се случва в техните местообитания и поради състокостопанската дейност. Какви мерки предприема комисията, когато се влушава състоянието на местообитанията на птиците? Благодаря ви. Господин комисар, имате думата за отговори. Thank you. Thank you very much. I will start before coming to the specific questions. Благодаря много за зададените въпроси. Ще започна първо с един общ коментар. Благодаря ви за коментарите. Наистина винаги е добре да чуем критично мнение, защото то ни помага да се фокусираме за по-доброто и по-ефективно прилагане на законодателство. А, искам да насоча към тази дискусия към кризата с биоразнообразието, която преживявам, защото загубата на биоразнообразие е проблем толкова голям, колкото и измененията в климата ние няма да успеем да постигнем нашите цели за биоразнообразието, казахте ви. А, малко съм загрижен, защото напрекъснато повтаряме едно и също, без а, а, да казваме колко е спешен въпрос. Защото ако наистина сме загрижени, трябва да се насочим и да премахнем причините. А, ние не решавам, ние не можем да избираме с кои от причините да се борим и кои да обсъждаме. Ние трябва да се насочим към всички. Както знаете, проведохме консултации във връзка с директивата, получихме голям брой отговори от всички заинтересовани страни и всички се съгласиха, че трябва да се придържаме към настоящата рамка, без да я промене. С това искам да кажа, че сега, след решението, което според мен беше правилно, трябва да продължим да работим в сега съществуващата рамка. Проверката също така показа, че трябва да подобрим приложението. Това е необходимо, за да защитим природата повече, а не по-малко. Така че проверката показа, че това трябва да се направи, да се подобри приложението. И за това ние изготвихме плана за действие за човека, природата и економиката. Е, този план за действие е одобрен от економически социален комитет, от регион, комитета на регионите. И според мен и двата документа, и директивата, и плана за действие имат за цел да подобрят и да засилят а, а, защитата. И не могат в никакъв случай да бъдат тълкувани като документи, които отслабват защитата. Това са документи какви са резултатите от нашите политики, нашите действия. Възстановени са а, някои видове в някои а, региони. В директивата се говори за 1500 а, вида. Да, вярно е, че има някои много успешни примери. А, но не навсякъде. Какво правим? Що се отнася до вълците, за които се говори тук, аз два пъти месечно обсъждам темата за вълците с всякакви заинтересованите страни. Според мен ние изпадаме в паника заради отражението върху сълскостопанската дейност, заради размножаването на един вид. Аз мисля, че изпадаме в паника, защото го правим само за един вид, а не за останалите 1499 вида. Винаги е хубаво да се обсъждат решения за вълците. По-късно ще се спра и на, на вълците. Но мисля, че също така е важно да се обсъжда и по-голямата тема. Да, вярно е, че трябва да се занимаем с някои е, конфликти между едрите хищници и човешката дейност, особено що се отнася до, тези, до конфликтите е, в сектора на селското стопанство. Но ще бъда честен, както винаги съм бил. Смятам, че най-големия конфликт не е между едрите хищници и човешката дейност най-големите конфликти са между неправителствените организации, фермерите, между местните хора и националните власти, между страните членки и Брюксел. И с това искам да кажа, че много често точно тези конфликти ни пречат да намерим решението, което търсим. Друг, друг момент е дали говорим за невъзможна мисия или за проблем, който може да бъде управлявам. Според мен, ние трябва да насочим нещата в правилната перспектива. Трябва да си говорим с факти, с статистика, трябва да си говорим конкретно. Нека да ви дам един пример. А, говорим а, за едри хищници и овцевътство. Да, това е проблем и ние трябва да се занимаем с него, но първо трябва да видим дали проблемът е управляем или не. Да ви дам малко статистика. Броя на популацията на овцете в Европейския съюз през последните 30 години е спаднал от 1 милион и 36 хиляди на 86 хиляди за 30 години години. Ние губим а, а, овце. 1,6 милиона на годишно. И изхождайки от а, това, броят загубен поради увеличаване популацията на вълците е 20 000. 20 000 от 86 милиона. Това са 0,02%. Не го казвам само защото са 20 000 от 1,6 милиона, за това, че не трябва, че това е причината да не се занимаваме с този проблем. Не, трябва да се занимаваме с този проблем, но, все, но пропорционално защото а, останалите а, овце от 20 000 до 1 600 хиляди са загубени по ред други а, причини. Така че нека да се занимаем с този а, проблем. А, но нека да не се паникьонстваме, защото очевидно става дума за управляем проблем. Следващото, което искам да кажа е, че има а, много възможности за действие от страна на държавите членки. Те могат да предложат местни услуги. Аз, моята служба и моите служители, всеки в Генерална дирекция околна среда, инвестирам много време в работата с регионите, държавите членки, за да намери решение. Защото решенията могат да бъдат намерени на местно равнище. Проблемите на различните места са различни и ние трябва да предложим местни решения. Няма решение, което да е подходящо за всички ние от Брюксел да можем да решим проблемите в различни държави членки и в различни региони. Да не казвам, че понякога някои от страните членки свръхприлагат европейската директива, засилват изискванията. Затова казвам, че трябва да работим с планове за управление, с решения. До момента, до който националните решения съответстват на националните разпоредби и на европейските такива, добре. Много често решенията, които предлагат националните държави и одобрени от нас, се оспорват пред съда. За съжаление обаче, е изключително неприятно, че някои държави, членки, заинтересовани страни се отказват да поемат отговорност и връщат топката на Брюксел. И последното, което искам да кажа, е следното. Споменах за възстановяването и мерките за управление. Защо а, го казах? Защото е вярно, че в някои региони популацията от вълци е на устойчиво равнище в някои региони, в много малко наброй такива, популацията на вълци е надхвърлила равнището на устойчиво Всеки път, когато говоря хора, които се обръщат към мен с този проблем, им казвам, ако, ако успеете да ме убедите, и то с научни данни, а, а не с снимка на убита овца, една от 1,6 милиона и за това поискате от мен да отстрелвате вълците, това а, няма как да стане. А ако искате от мен карт бланш да ходите да отстрелвате вълци, това няма да стане. Аз предлагам на местата, на които популацията на устойчивите равнище, да продължим а, с нашите усилия за възстановяване на популацията в малкото наброй региони, за които има научни доказателства, че популацията на вълци се е увеличила и е надхвърлила нивото на устойчивост, за тези региони трябва да намерим решение за управление на популациите. Тоест, от плановете за възстановяване да направим планове за управление. Казвал съм това на вече не помня колко министри. не ми е представен нито един такъв план за управление. Казвал съм това и на овцевъдите, и на природозащитниците. И, и аз ги питам, а, говори, а, в какво мое качество се обръщате към мен, на ловец или на фермер? А, но мисля, че това е важно да се знае. И аз съм убеден, че всеки един план може да бъде адаптиран точно за конкретни региони, за конкретното предизвикателство. Ние даваме, приемаме дерогации и одобряваме такива планове, например в Франция, в някои части на Испания. И ние трябва да ние дори не можем да предложим едино решение и за цялата държава членка, защото в различните региони на съответната държава положението с вълците е различно. Четох изследването за Комисията по селско стопанство относно популацията на вълците. И същото същото това изследване достига до извода, който ние обсъждаме през цялото време. За птиците. Въпреки, че мерките и политиката има положителен е, ефект, 60% от видовете и 70% от местообитанията са в неблагоприятно състояние. Ако искаме сериозно да започнем работа по проблема с намаляването на птиците, трябва да се заемем с всички причини, защото а, причините за намаляването са много и основната причина е човешката дейност. А, и тук а, аз съм оптимист, тъй като след като проблема е човешката дейност, може много лесно да решим този проблем. Друг имаме констатациите на националните доклади, имаме средносочен преглед на стратегията за биоразнообразието и така нататък. И всички тези документи стигат до един и същи извод. Но когато обсъждаме въпроса, обсъждаме единствено причините, свързани с лошите селскостопански практики. Аз не говоря за селско стопанство по принцип, но а, защо, трябва да говорим за добри и за лоши селскостопански практики. И моята идея е да ам, насърчаваме да подкрепяме добрите селскостопански практики и да не подкрепяме лошите а, е, а, е, такива. Говоря за употребата на а, е, пестициди, торове и така нататък. Биоразнообразието в океаните, например, имаме много успешна стратегия за пластмасите. Работим по проблема с пластмасите, защото пластмасите са голям проблем за океаните но пластик. а, plastic. So for those of you and for those of us who think that the plastics... Тълните вещества, които попадат в океаните, са много по-голям проблем. Ако се бяхме обърнали към този проблем, така както се обърнахме към проблема с пластмасата, до сега да сме решили проблемите на океаните. Това са големи проблеми, с които още не сме се е, заели. Това всъщност е разрушаване на местообитанието. Аз не казвам, че лова не е част от причината за намаляване на а, популацията, особено когато а, лова не се извършва по устойчив а, начин. Намаляването на птиците е огромно. Говорим за а, мигриращи а, пици, а, птици, но трябва да говорим за всички видове птици, защото броя на птиците намалява навсякъде много, много държави членки, в които живеят голям брой немигриращи птици, също наблюдават намаляване на броя на птиците. Ние казахме, е, ние преценихме, че директивата за птиците е, все още е добра, изпълнява своите цели, но тя изпълнява своите цели само ако се прилага. Защото за какво ни е законодателство, което никой не прилага? А прилагането а, на директивата не се отнася само до определени причини. Ако искаме да решим големите проблеми, трябва да отстраним големите а, причини. И трябва напълно да приложим а, директивата. А, когато е, и когато причините не са само селско-стопанската дейност лова, а и друга човешка е, дейност. Ние не работим срещу природата и затова ние с колегата Фил Холган се опитваме да работим в тази е, насока. Мисля, че в ОСП е, даваме добри възможности. Сега искам да се спра на някои конкретни въпроси. Ще започна с Малта, защото е, според мен това е важно. Първо, е, нека да кажем няколко думи за процедурата за нарушение срещу Малта. We stopped this infringement. We could have stopped this infringement because Malta withdrew the derogation. Ние спряхме тази процедура, защото Малта изтегли дерогацията през декември 2018. Още не сме затворили досието, за да за да си гарантираме, че поставянето на капани няма да започне отново през следващия сезон. Комисията а, а, успори тази дерогация и Европейския съда на Европейския съюз а, постанови решение в полза на Малта. Какво направихме? Защото Това а, решение предвиждаше дерогацията да бъде прекратена в момента, в който се промени статута, а, но DG NV започна а, процедура, написа официално писмо, което обаче не е е, не беше изпратено, защото Малта е, е, поставя мораториум върху гугутките. Имаше проблем с гугутките в Малта. Аз беше наистина много лошо положението и броят на убитите кукутки. Те такива също бяха убити в други части на Европа, 2,8 милиона общо. И аз казах на моите служби, че искам да спра пролетния лов в Малта и есенния лов в другите части на Европейския съюз, защото няма смисъл да се убива защитен вид, без значение дали през пролетта или през есента. Малта постави мораториум и За съжаление, за съжаление казвам, до никъде не стигнахме, защото в другите страни членки положението не се промени. Другите страни членки не приеха да наложат такава забрана. Искам да кажа, че направихме правилните неща, за да спрем Малта но не спряхме останалите и затова 2,4 милиона лугутки бяха убити в останалата част на Европа. Затова ви казвам, че трябва да виждаме голямата а, картина и да наричаме нещата с истинските им имена. Yes, No. Благодаря. Продължавам. Що се наса до кормораните, гъските е, и белобузите и другите, там се поискаха дерогации от повечето държави членки. Те са е, и трите с добър статут, но има големи разлики между отделните видове и за това дали през ги броим лятото, къде ги броим и така всичко зависи също от това има ли храна или не. Някой попита за примери за дерогации и дали тези дерогации са окей. Okay. За кормораните мога да кажа, че има дерогации, които се използват от Белгия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Швеция, Обединеното кралство. Идеята, че има дерогации, я няма. Ако делегациите отговарят на директивите и отговарят на националното законодателство, нямаме причина. Това не е извинение да се убива, разбира се, но няма причина. Not to go ahead with that да не се одобри. Yes. Melior, I think, asked two things. Два въпроса бяха зададени след това. Първо за данните при отчетите за вълците. Държавите членки са тези, които изготвят отчетите за Европейската комисия. Има период е, от април до октомври е периода. Когато се съберат данните за този период, тези данни се преценяват от различните ни служби. Каква ще бъде позицията ни, питате? Мисля, че следващата комисия ще прецени какво да прави, защото когато излезе оценката, за която говоря, мисля, че вече ще има нов комисар, нова комисия. позицията на Швейцария на следващата конвенция в Берн. На последното заседание Швейцария каза, че иска да се върне към предложеното изменение за вълците на бъдещо заседание, след като се направи оценка на докладите, които постъпят така че не мисля, че може да се каже директно каква ще бъде позицията и заобщо каква е нашата позиция. Госпожа Гростет спомена Франция и вълците, които причиняват проблеми. Отново, напълно съм съгласен, проблем има. Но ние предлагаме решения. Тези решения са за държавите членки. Те ги взимат не може ние да сме отговорни за решения, които след това не се, или не се случват, или не се изпълняват. Може би това ще, което ще кажа, няма да ви хареса. Аз съм политик, подобно на вас. Бил съм парламентарист 38 години. Първото, което гледаме, са гласоподавателите или гласовете. Политици, държави членки, знаят, че трябва да вземат решение, което може да е популярно тук, но не толкова популярно там, или може да спечели гласове тук, или да загуби гласове там, то тогава има само едно решение. Обвини Брюксел. Не се прави така. Не бива. Повтарям го тук, защото съм го казал на всички, които казват, че ние не решаваме тези проблеми. Не, напротив, решаваме ги и то как. Нил трябваше да си тръгне, да хване влак, но съм обсъждал този въпрос многократно с Нилс. Той, аз му вярвам, много е искрен. Наистина имаме нужда да погледнем въпроса за урбанизацията. Знаем, че вълците в един момент бяха възпиращ, имаше възпиран е, елемент, възпиращ елемент, е, примерно ги плашеше светлината, шума. Сега като че ли са свикнали малко повече, но трябва да се намерят решения, наистина. Различни проблеми. Бях в Швеция, да говорим за вълците. Там, на място, нещата са съвсем различни. Проблемът в Швеция не е свързан толкова с броя на вълците, а с генетичните заболявания, които са развити от техните вълци. Трябва да им помогнем да намерят решение. Това, което казваме, е, че не само се занимаваме с вълците като брой, а и за проблеми вътре в популацията на вълците, като например генетични заболявания – Housing, yes, unfortunately, we, we are talking about... Housing, говорим за загуба на биоразнообразие. За съжаление, това не е еднократна загуба на биоразнообразие, това е тенденция. И за това е много обезпокоително всичко това. Спешно трябва да се действа. Има два проблема с това, което се случва около нас. На първо място, това, което се случва. Загуба на биоразнообразие. But for me, the biggest problem... Това е проблем наистина. Но това се случва също така толкова бързо, че не го обсъждаме а, дори така спешно, както трябва. И това е проблем, когато говорим за биоразнообразието. Давам един и същ пример относно спешността за бариерния риф, големия бариерен риф. Преди 15 години един учен зададе един въпрос. Дали големия бариерен риф ще остане и ще удържи е, на климатичните изменения? Пет години по-късно друг учен се опита да отговори на този въпрос и каза не. Големият бариерен риф няма да устои на въздействието на климатичните изменения – и ще започнем да наблюдаваме въздействието през 2050 година. Миналата година един британски вестник написа, че половината бариерен риф е мъртъв. 30 години преди предвиденото от учените. Така че не става въпрос само за това какво ще се случи, а че това, което се случва, се случва много по-бързо отколкото смятат учените. А винаги искаме да говорим за малките мерки, които трябва да се предприемат. Искаме да говорим за дребните причини, защото не сме достатъчно смели да се изправим пред големите лобисти и да кажем вие причинявате това, вашия принос е такъв, към загубата на биоразнообразие. Това причинява не само проблеми, но аз субсидирам вашата дейност, така че вие да причинявате проблеми. Една трета от бюджета отива за замърсяване и след това сума ти пари за почистване на това замърсяване. Това съм го казал на всички. Казвам, не искаме да намалим да свием ОСП дори с едно евро. Не. Искаме всичко, което е в ОСП, да се използва, за да се защити природата, а не да бъде унищожавана тя. Сигурно не съм много популярен, казвайки това, но това е така. Еви, Еви, я спок... Госпожа Еви Не знам къде е. That the, the derogations are not... Дерогациите не са коректно използвани, казвате вие. Генерална дирекция околна среда наблюдава отблизо всичко това. Няма да се хваля за рекордите на генерална дирекция НВ, Имаме най-големия брой нарушения, свързани с е, биоразнообразие, природа. Не смятам, че очакват благодарности, но пък никой не може да им каже, не си вършите работата, не извършвате мониторинг. Обществената сигурност и безопасност, да, съгласен съм, че трябва да се занимавам с това също. Дорфмен whether we are going to Yes, yes, yes. Of all coexisting can be seen. Да, да, да. В Харватия, да, може да се наблюдава това съвместно съществуване. Да, постоянно разменяме добри практики. Постоянно а, си подаваме един на друг решения. Това, което плати Европейския парламент е създаването на платформата за големите хищници – не само създадохме платформа на Европейския съюз за големите хищници, но и много други платформи и в много други държави, членки и региони. Смятам, че това е една отлична възможност да се проведе дискусия, дебат, обмен на всички заинтересовани страни. Това, което не разбирам е следното. Вършим всичко това, за да подкрепим земеделието. И след това от тези големи платформи за хищниците, представители на фермерите, на земеделците не искат да участват. Е как да го обясна това на другите? Правим го, за да се помогне на земеделската дейност и след това земеделците и техните представители решават, а, не го щем, това не искаме да сме представени на тази платформа. Съжалявам, че казвам всичко това. Не го казвам директно на вас, защото зная, че е, вие говорите искрено, както и аз, но част от тези елементи не правят никакъв смисъл, поне според мен. Друг колега спомена, че трябва да се вгледаме в ползите на вълците. Да, те са част от екосистемата. Те са полезни за екосистемата. Гледаме, занимаваме се с вълци, с, а, само от, глед, от отрицателна гледна точка, но те имат своя принос. И ако се проведат изследвания за ползите, на по тези, то тогава трябва да се направи това. Мисля, че покрих повечето въпроси, които зададохте. Не знам дали го направих. It was about in general. Uh, Благодаря, господин комисар. От самото начало знаехме, че този обмен на становище ще бъде кратък. Благодаря ви за това, че останахте повече, отколкото трябваше да останете. Благодаря ви. Ще поддържаме връзка с вас и вашия екип. Благодаря. Искам процедурен въпрос да повдигна, госпожо председател, след като си тръгне комисаря. No. Of... Yes, uh, Mr. Gerbrandi, please. Господин Хербранди, заповядайте. Госпожо председател, съжалявам, че повдигам този въпрос, но смятам, че разпределението на времето за изказване не бе справедливо. Дадахте три НП, три социалисти дадаха думите, а иначе на всички останали дадахте по един, по един присъстваше. Либералите имаха четирима. Така че само трима поискаха думата отвъд първия кръг. Не знаех, че ще има само един кръг. Исках просто да кажа това. Нищо няма да промени, но не смятам, че това беше справедлив начин за разпределяне на времето. Координаторите трябваше да са запознати с този списък. Съжалявам, но по системата Деонт Алда имаше един оратор и вие го дадохте на господин Торвалд своя ред. Обикновено давам думата на всички, които са в залата. Има и спонтанни изказвания. Днес положението е по-специално, така че нямаше време. И така продължаваме нататък с обсъждането на заключенията на Международния консорциум на разследващи журналисти за а, имплантите. На 25 ноември излезе този файл, а всъщност бе публикуван а, това досие. Имаме представител на Международния консорциум на разследващите журналисти. Консорциум of Investigative Journalists, мистер uh, Саймон. Господин Балас е тук. Той е координатор и uh, след това имаме и друг представител и заместник е, директор от Генерална дирекция Growth, господин Пенто Маки. Надявам се верно да съм произнесла времето ви. Що се отнася до медицинските устройства, които са фалшиви или не здравословни, излизат в новините много често. 2010 година стана дума за имплантите, е, които се поставят в бюст, както имаше и проблем с а, други импланти на тазобедрената става. А, особено в Европа и САЩ. Ние сме водеща комисия трябва да сме запознати с развоя на тази тема. Радвам се, че днес ще говорим за това. Вече закъсняваме, затова няма да говоря повече. И давам думата първо на господин Бауърс. Максимум 10 минути. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, че поканихте нашият консорциум. Досиятата, свързани с имплантите, бяха координирани от Международния консорциум на разследващи журналисти. Около 100 журналисти от Европа в 30, от 30 медии в 36 страни извършиха разследването. Сред тях са Deutsche Zeitung и други. Ние работихме съвместно като група. Освен това, се сътрудничим, за да представяме глобални проблеми, които не можем да обхванем самостоятелно. Това беше основата на проекта. Това е Халтън. Тя е холандски журналист. През 2014 година Тя представи мрежите, с които са покрити мандарините и ги представи като имплантируеми изделия тя достигна до много сериозни въпроси, свързано с сертификацията на такива изделия. Нито един от тези органи не възразиха на сертификацията, но тя не спря до тук. Тя считаше, че това е глобален проблем, че въпросът е много по-широк и тя се обърна към ICIJ и ние започнахме съвместно международно разследване. Искам сега накратко да ви запозная с три пациенти, не можем да разгледаме всички подробности, всичко, което беше направено от партньорите ни, но ще се спра на основното. Първият пациент е Морин Маклив. Тя е от Обединеното кралство, от Лондон. И това казва тя. Тя започва много оптимистично своя разказ. Тя е първият пациент, който получава пейсмейкър без игла, който не е от традиционния. Защото традиционните пейсмейкъри използват а, жици, докато тук става дума за един пейсмейкър, който е достатъчно малък, за да може да бъде имплантиран директно в сърцето, без да има сериозни осложнения. Така че Морин беше първата, която получава такъв е, имплант и твърди, че се е почувствала като нов човек, защото е избягнала по-инвазивна хирургична намеса за поставяне на традиционен пейсмейкър. Дон Старкс тогава а, е бил главен изпълнителен директор на компанията, кои, която е произвела този, това устройство. А, и той по телевизията е представил постиженията и това е дни само след а, хирургичната намеса за поставяне на песмейкър на Морин. Казва, че това е нещо, което се прави за пръв път и че неговата фирма е водеща в това отношение. А това е как изглеждат нещата в последствие. Нещата се променят след няколко години, защото реалността се оказва съвсем различна. Дон Старкс казва по телевизията, че 19 години ще изтрае този песмейкър, който е имплантиран на Морин, но всъщност той става неизползваем само след 3 години, а не след обещаните 19. Морин е трябвало да преживее още една хирургична намеса, тъй като този песмекър е вътре в сърцето й и е трябвало за това да се подложи на допълнителна операция, която не е очаквала и която не сега има традиционен песмейкър и се чувства добре, но а, според нея тя е била а, третирана като буклук, а, и не е толкова трудно да разберем защо се чувства така. Трябва да се запитаме какви изпитания е изминало това устройство, наречено наностим. Отговорът е 30, 33 души за 19 дни и няколко овце. Това са резултатите от е, изследванията преди да се пристъпи към използване на наностина върху пациенти. Наностина е един от многото продукти. Има други изделия, които са изпитвани в Европа. Европа е мястото, където може да се изпитат е, медицинските изделия, тъй като регламентирането е доста хлабаво и няма сериозни правни рискове. Сега ще ви представя друга пациентка, Жаклин Рус. Тя от години страда. Тя е имала а, гръдни импланти от преди 33 години, но ситуацията сега е толкова лоша, че се е наложило да ампутират левия крак след редица хирургични операции. Тя е изпитала още много проблеми и тя счита, че това се дължи на силиконовите импланти. Но никой не се е вслужил в това, което казва. Впоследствие тя е поискала ампутираната тъкан да бъде изследвана и там е установено, че има високо съдържание на силикон, нещо, което не е обичайно за тялото. При 60-те години беше обявено, те не са като нов продукт, като наностина. Тогава защо няма доказателства за тези гръдни импланти, които да казват на жените какви са рисковете, които поемат, когато се подложат на такава процедура. Това е въпрос, който беше поставен преди десетилетия в всички европейски институции. Защо жените са толкова обезпокоени от този продукт? И последният пациент, на който искам да обърна внимание, е анонимен, нямам име. Това е нов случай от месец януари. Метроник. Примахна от пазара близо 160 хиляди пейсмейкъри. В Ипсвич, източна Англия, един пациент казва на местния вестник след новината, след писмо получено от лекаря си, много от, малко от нещата, които се съдържаха в писмото, ме обезпокоиха особено тази част, която казваше, че никой все още не е починал. Тоест, това показва, че може би има проблем. Това, което той иска да каже, е очевидна реакция, която човек би имал при получаването на такава новина. Какво казват обаче Метроник? Те казват, че има четири случая където е имало пауза в пейсинга. Не знаем обаче колко са действителните случаи. Така че има доста въпросителни за това какво се е случило с този модел Pacemaker. Поставете се на мястото на този пациент, който е получил такова писмо за Pacemaker Метроник и за това, че се отегли от пазара. Може да чуете гласа му. Той сякаш се пита, мога ли да умра от това. От писмото не е ясно. Там се казва, че никой все още не е умрял. В Съединените щати, ако сте граждани на САЩ, имате ясно послание. И това е клас 1 изтегляни от пазара в САЩ, което означава, че има сериозна заплаха, риск за здравето какво става в Европа. Ние трябва да се запитаме какви са изпитванията, на които са подложени тези пейсмейкъри и колко са случаите на а, неизправни пейсмейкъри. В САЩ има прозрачност, докато в Европа няма. В САЩ можете да получите информация от уебсайта на администрацията по храните и лекарствата. Също какви са измененията, изпитанията, на които са положени тези медицински изделия преди да бъдат одобрени в САЩ. През 1999 година са извършени последните изпитания. От тогава има повече от 500 модификации, без да са, изпълни, да са изпълнени изискванията за извършване на проверки и надлежни изпитания. Европа не дава достатъчно информация. Прозрачността е в основата на новия регламент за медицинските изделия, който влиза в сила в Европа. В нашите репортажи ние излагаме много случаи. Ако видите от лявата страна на този слайд, виждате, че нараства броят на докладваните случаи на неизправни импланти. Тенденцията и в други страни е сходна. Има нарастващ брой на такива инциденти. Това, което искахме да разберем, бе какво ще направи Европейската комисия в регламента за новите медицински изделия. Комисията посочва, че не може да оповести тази информация. И това безпокои много лекари и пациентски групи, с които разговаряме. Комисията също казва, това все още не е официално, но тя казва, че не иска да направи публично достояние всички данни, свързани с информацията преди да бъде одобрен но дадено изделие. Тази идея да се предлага само резюме на обществеността е политическа мярка. Защо не е по вкуса на комисията повече прозрачност? Комисията казва, че ако се публикуват всички тези доклади, това може да изплаши обществеността. Тоест, да излиза, че прозрачността може да изплаши хората. Бихте ли приключили, казва председателката. Ние бяхме доста шокирани след като чухме това. Друг отговор, който получихме е, че според тях секторът няма да желае да говори открито за притеснения, свързани с техните медицински изделия, ако информацията бъде толкова прозрачна. Ние считаме това също за шокиращ отговор. Аз няма да навлизам в детайли но виждате част от отговорите, които сме получили от медицинската общност. Те настояват за повече прозрачност. Много трудно е да се намери независим лекар, който да не вярва в нуждата от прозрачност по тези въпроси. Ще пропусна този слайд поради липса на време. И в заключение искам да кажа какво може да се направи сега. Имаме регламента за медицинските изделия. Някои от държавите членки считат, че трябва да го заместят с изискването за задължително регистриране на имплантируеми медицински изделия. Това се приветства от медицинската общност. Най-важното е какво може да се направи сега. Всички от е, медицинската общност, с които сме разговаряли, са убедени, че комисията и лобистите трябва да разберат нуждата от е, прозрачност, така както е предвидено в регламента. И сега има възможност да. Е, Европейският съюз не само да говори за прозрачност, да направи нещо реално по въпроса. Благодаря ви за това изложение. Сега искам да дам думата на господин Бернаскони от Медтек за 10 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността да участвам в тази размяна на мнение. На първо място, позволете ми е, да кажа, че сигурността на пациентите е от изключителна важност за нас, както и за всички останали а, ние носим отговорност а, за здравето на пациентите и непрекъснато работим, за да е, отговорим на тази отговорност и да предоставяме медицински изделия, които отговарят на всички изисквания за безопасност. Ние си сътрудничим с националните е, власти, здравните организации, болниците, пациентските организации и така нататък не изпълняваме задълженията, които трябва да изпълняваме. Вниманието, което се обръща на медицинските технологии, е свързано с голямата роля, която те играят в здравеопазването. Ние предоставяме медицинско оборудване, изключително сложни импланти. Милиони европейци се възползват от предимствата на изделията. Това е една от причините, поради които изследванията на Съюза на разследващите журналисти е толкова важно. Само преди, преди няколко поколения беше невъзможно дори да се помисли за използването на такива а, изделия. Освен това, начина по който а, работят а, и е, плантите непрекъснато се подобрява. Очакванията, изискванията на лекарите и пациентите се повишава. С това расте нашата отговорност, особено в случаите, ако и когато нещата се объркат. Ние като производители, вие като законодатели е, и журналистите носим отговорност за това да погледнем нещата в дълбочина да разберем какво се случва и да вземем подходящи мерки. Някои от специфичните въпроси, повдигнати от Международния консорциум на разследващи журналисти, са сложни и затова отговорите също са комплексни. Може да има несъгласие, може да има различно тълкуване, но всички сме съгласни, че основната ни цел е безопасността на пациентите. Сега ще ви обърна внимание на новия регламент за медицинските изделия. Новият регламент предлага радикална програма, промяна в сравнение с настоящото положение. Ние сме твърдо решени да изпълним всички нови изискванията, непрекъснато, без значение какви усилия ще се изискват от нас, особено от по-малките и средни предприятия. Госпожо председател, уважаеми депутати, а, ние сме в бизнеса а, за подобряване на човешкия живот а, и чрез импланти. Всяка година милиони хирургически а, операции позволяват на нашите пациенти да а, продължат а, живота си и да бъдат здрави. Въпреки това, ние признаваме, че има риск нещата да се объркат в отделни случаи. Всеки отделен инцидент с медицинско изделие е много важен за нас. Ние се отнасяме изключително сериозно към ситуацията и полагаме непрекъснати усилия за по-добре Трябва случаите, които не излага Международния консорциум, пък и друга заинтересовани страни, да се базират на а, солидни а, данни. Новия регламент за медицинските изделия променят много от аспектите на работа. И така ние ще работим при много по-високи стандарти Очакванията на пациентите, регулатора и лекарите са изключително високи. Например, например, ще бъде необходимо разрешително за пускане на пазара. Регламентът обхваща повече медицински изделия. Също така се увеличават изискванията за критично изпитване за безопасността и работата на изделията. Ние непрекъснато трябва да генерираме клинични, клинични доказателства. Новият а, а, регламент а, а, изисква а, също така а, да се а, извърши проверка на а, това дали изделието изпълнява изискванията под надзора на националните органи. А, освен а, това, а, новите изделия, които са иновативни, трябва да преминат през още една процедура на а, проверка и на допълнително сертифициране. А, освен това, а, производствените а, гаранцията трябва да бъде предоставена за целия живот на изделието производителите ще трябва да на всеки 3 до 5 години да изискват ново сертифициране на техните изделия, основано на нови клинични доказателства. Освен това, Това ще, е, е, ще бъде въведена система за проследяване на всяко едно изделие е, в Европа. Създаването изисква се създаването на е, нова европейска е, база данни за всички изделия. Това ще предостави още информация на пациентите, обществеността и заинтересованите страни е, и тази, възоснова на тази база ще могат да се адаптират данните, ще може да се следи и смъртността. Въпреки това, предизвикателствата остават. Има предизвикателства във връзка с изпълнението на новия регламент. Всички нотифицирани органи ще трябва да бъдат да имат достатъчно капацитет, за да извършат процедурите на периодично сертифициране. 58 нотифицирани органа са акредитирани по новия регламент, а говорим за десетки хиляди изделия и виждаме къде е потенциалния проблем. преходния период, предвиден за много е, изделия, няма да помогне за решаване на проблема с капацитета, защото не включва хиляди изделия от е, клас А, защото за първи път и за тях ще има нужда от нотифициран орган. Това са само някои от примерите. Има още много. Не смятаме, че трябва да се предостави спешно решение от трите институции, приели новия регламент, за да помогнат на бизнеса да се справи с тези нови, изключително строги е, изисквания. най-вероятно няма да се наложи да чакаме дълго, за да видим какви ще са последиците, когато нещата се объркат. е, ще е, има проблем с доставката на необходими е, изделия. Медицинските изделия, които не успеят да получат сертификат, ще трябва незабавно да бъдат изтеглени от европейските болници, от системите на здравеопазване. Брексит е друг един сериозен проблем, който трябва да намери спешен отговор. Госпожо председател, уважаеми депутати, искам да приключа, уверявайки ви, че бизнесът ще продължи да изпълнява изискванията към него и да поема отговорност. На ваше разположение съм за въпроси. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на представителя на, на генералния директор на генерална дирекция ГРОУ, господин Пето Маки. First, I would like to thank uh, that you invited Commission to this dedicated session of Just a second, Mr. Paltomak. Чакайте за секунда. Is the micro... Speak, let's see if uh, the translators can hear you. Да видим дали ви чуват преводачите. Сега работи ли системата? Да. Много е полезно такава една среща. Това е една възможност да кажем какви са политическите приоритети на Европейската комисия. Искаме само безопасни устройства от медицински тип да излизат на пазара. Трябва да кажем ясно на хората и те да са сигурни, че медицинските уреди и устройства са безопасни и отговарят на изискванията. Има изисквания, които са заложени за медицинските уреди и устройства. Независимо от проблемите, които се повдигат, мисля, че тези продукти допринасят за една от най-добрите здравни системи по света, която имаме тук в Европа. Доста проблеми възникнаха за това как в миналото по този въпрос сме подхождали. Има недостатъци на системата, трябва да си го признаем. В случая мисля за скандала през 12-та година за имплантите, е, гръдните импланти – европейските институции сега работят за да се подобри качеството и безопасността на същите тези на пазара. Има два вида резултати. Първо, подобрението на системата, както и прегледа на системата и използването на новите регламенти, които се приемат през пролетта на 17-та година. По-специално, какви мерки са били предприяти? През 2013 година комисията затегна правилата, свързани с нотифицираните органи и органите за оценка на медицинските устройства. Това повиши контрола на качеството, допринесе за подобряване на работата на сертифициращите органи, за това и че се смали броя на сертифициращите органи. Има механизъм за надзор, който се създаде отново сред националните органи. Нещо още по-важно. Европейската комисия предлага, предлага ново предложение за новите е, устройства 2020 година през май ще задейства то и през 2022 година за инвитро такива. Трите основни подобрения, които трябва да се споменат с това ново законодателство. На първо място смятам, че ще има още по-струкни правила за нотифициращите органи. Безпрестрастността и компетентността ще бъдат наложени посредством по-стрикни критерии – за експертните познания. Новият регламент дава възможност за надзор за всички устройства, които излизат на пазара. Допълнителен клиничен надзор се въвежда и независими експерти. Това ще доведе до стриктен контрол, сходно на работата на агенциите, като се вземе предвид специфичността на продуктите от медицински тип. На трето място, новия регламент ще доведе до по-голяма прозрачност. От 2020 година май месец комисията ще създаде общоевропейска база данни Еврамет. Там ще има подробна информация за медицинските уреди, които излизат на пазара. Ще се събере информация също така за е, инцидентите на европейско ниво, а не само на национално ниво. Това е изключително важно постижение, тъй като тази информация сега се събира само от националните органи. Важна част на информацията в Еврамет ще бъде публично достъпна, което ще включи информация за действия, които се предприемат от производителите. След това мога да отговоря на част от твърденията в случая срещу Европейската комисия и разследването на медиите. Някои медии ясно казват, че има намеса на индустрията върху политическите ни избори, което не е добре за безопасността. Нашия преглед на законодателството е изчерпателен, както винаги. Изслушваме, опитваме се да събираме всякакви видове информация от всички групи, които искат да предоставят становищата си по един прозрачен начин независимо за кого говорим, за държави членки, за други заинтересовани страни. Мисля, че сме отворени към всякакви становища. Има различни варианти, които идентифицираме и след това на тази основа подбираме едно или две предложения. Това е нормалната законодателна процедура и смятам, че това не е изключение. Работата ни тук. Новата ни база данни Врамет. Казва се, че тя не е прозрачна толкова колкото трябва да бъде. Все още обсъждаме с държавите членки информацията, която ще бъде оповестена и може да се окаже, че не цялата информация ще бъде публично достояние но трябва да има причини, когато не е такава. Южен е анализ на естеството, за да се види дали резултата за нефункциониране на уред или дефект се дължи на самия него или на други фактори, като например не е, добро използване и прилагане на клиничните изпитвания. В обществен интерес е да предоставяме точна информация, когато има инциденти и да не подвеждаме и автоматично да отчитаме. Трябва да се изгради доверие, за да може всички да разчитат на тези спасяващи живот медицински уреди и информацията, която се предоставя за тяхното ползване. Трябва да имаме една добра функционираща система. И тук трябва да говорим за безопасност на пациентите. Не става дума за търговски интереси, както някои казваха. И в заключение, Нека кажа, че Европейската комисия високо цени работата на Международния консорциум на разследващите журналисти. Голяма част от заключението отговарят и на безпокойствата, които имаме ние като законодатели, за да се постигне цялостна реформа. Новия регламент ще даде възможност гражданите да получават най-доброто здравеопазване. Според нас, настоящата система има слабости, но постоянно се прави анализ и се работи с законодателите. Европейската комисия работи заедно с държавите членка, е, членки и всички заинтересовани страни, за да се изпълнят новите правила, така както е заложено. Както подчертах, нужни са необходими усилия. Резултатите ще трябва да излязат на време. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин директор. Благодаря на всички. Сега колегите имат възможност да поставят въпроси или да направят коментари. Госпожа Гростет има думата. Благодаря, госпожо председател искам да се изкажа не само от свое име, а от името на колегата Мерет Магинес, която съжалява, че не може да присъства днес. Тя беше докладчик в сянка от нашата група по регламента за медицинските изделия. Познава тази тематика много добре. ние им нямаме цяло припокриващо се мнение, но ще говори от нейно име. Разбира се, медицинските изделия до принасят за спасяване на човешки живот, както и за подобряване на качеството на живота. Но има случаи на измами, на дефектни изделия, на опасни медицински изделия, но все пак не трябва да правим изводи за всички медицински изделия. Разкритията, които бяха представени от Implant Files, показва, че има някои структурни пропуски и те са нещо реално. Това парламентът искаше да го коригира чрез промяна в регламента. Ролята на е, Европейският парламент на Европа не се усещаше до момента. Ние реагирахме на ситуацията, като наложихме по-строг контрол и след пускането на пазара, след 2007 година, също по отношение на нотифицираните органи. Но не трябва да се раздува много този въпрос защото не трябва да се тревожат излишно пациентите за безопасността на медицинските изделия. Освен това не се прецизира, че това, което е изнесено като информация, има не е точно свързана с съответните медицински изделия или няма достатъчно разгледани случаи. Магинес и аз се притесняваме от прилагането на регламента и това трябва да стане незабавно. За съжаление не се спазват сроковете. Въпросът е свързан с Брекзит, поставя въпросителни, какво точно ще стане, освен, особено ако се стигне до напускане на Обединеното кралство без споразумение. И въпроса на колегата е какъв ще бъде статута на медицинските изделия, които се одобряват в Обединеното кралство, ще бъдат ли те на разположение в Европейския съюз. Това са много конкретни въпроси, на които очакваме отговор. Госпожа Риваша има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм чак такъв оптимист, колкото е колегата по този регламент. Благодаря на журналистите, че направиха това разследване. Има проблеми с прозрачността, с отговорността, както и с подаването на сигнали. Относно управлението, ние се борихме с госпожа Ранберен, която беше също докладчик, да има централни органи, за да е ясно кой с какво се занимава. Имаме за медикаментите агенция, но за медицинските изделия, кой отговаря генерална дирекция предприятия, кой отговаря за медицинските изделия. Освен това, говорим за комитет от експерти за имплантите и за най-рискованите медицински изделия. Има ли прозрачност за имената на тези експерти, критичните изпитания, които се правят, за да сме наясно дали на базата на направената оценка са постигнати съответни Резултати. Аз разглеждам доклада на до комисията за сертифицираните организми, че липсва независимост, липсват също човешки ресурси, също не е достатъчно квалифициран персонала. Има също проблеми свързани с оценка на съответствието. Е, но повечето от тези сертифицирани органи са частни. Е, колкото повече сертификати получава, толкова повече пари ще имат. И как очаквате да са независими органи? Вие казвате, добре, имаме база данни, но кой ще управлява тази база данни? Казва се, че комисията не иска да прави публично достояние информацията, за да не се а, хората. Ние отдавна искаме да имаме а, данните, които са послужили за извършване на клиничните изпитвания. Така че аз намирам за скандално, че се отказва такава информация. Освен това, за а, това кой ще обяви дали има някакъв проблем и трябва да се информират хората, кой трябва да го направи, кой трябва да направи оценката. Това са националните органи. Например, във Франция националните агенции намаляват броя на инспекторите и тези, които управляват тези въпроси. И така, какъв ще бъде резултата? Така че аз съм силно безпокоена по въпросите за медицинските изделия. Комисията носи отговорна. Трябва да има централ, централизиран орган, да има отговорност, да е ясно кой отговаря в комисията. Вие не казвате всичко е наред. Журналистите показват, че органите за сертификация дори не искат да видят как изглежда медицинското изделие преди да го сертифицират. Това е много сериозно. Така че трябва да бъдат взети важни решения по този въпрос. Ако утре има някакъв скандал, вие трябва да носите отговорните, като ние искаме от парламента да има прозрачност, да има наблюдение, да има контрол, а вие действате в интерес на предприятията, а не в интерес на гражданите. Uh, it's that, it's that time of uh, the year. Да, така стоят нещата. Госпожа Перика. Много обезпокоително е това, което чуваме в Нидерландия много внимание се отделя на въпроса, както и в Германия. Разполагаме с много малко публични данни за имплантите. Затова пациентите не знаят какви са страничните ефекти от тези медицински изделия. Освен това, хората не са информирани за рисковете и за нуждата от това какви са разходите, свързани с тези проблеми. Необходимо е да се създаде фонд, към който да се обърнат пациентите, когато имат проблеми при решаване на такива случаи. Новото европейско законодателство, което ще влезе в е, сила през 2020 година, комисията каза, че няма да създава база данни за инцидентите, свързани с импланти. Защо се изчаква чак до 2020 година? което означава, че до 2020 хората ще продължат да бъдат изложени на риска. Как може да оправдаете това, че пациентите не се информират за рисковете и опасностите. Приема се национално законодателство за създаване на национален регистър за подобряване на положението с медицинските изделия в някои страни. Например, песмейкъри, гръдни импланти и прочие. Холандският министр каза, че от януари 2019 лекарите в Нидерландия ще бъдат задължени да регистрират имплантите в национален регистр. Тук има сериозни притеснения. Германия и Нидерландия са водещи при решаването на подобни проблеми. Но комисията не желая дори да създаде база данни. Кажете го отново. Хората са изложени на рискове междувременно. FDI в Америка отговарят за всички смъртни случаи или наранявания в резултат на използване на медицински изделия от инвалидни колички до пейсмейкъри и прочие. Те имат онлайн база данни, където може да се запознаят хората с наличната информация на уебсайта на FDA, на Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, докато такова нещо липсва в Европа. Можем да твърдим, че това не е голям проблем, но ако засяга лично вас, сигурно ще е голям проблем. Ние в Европейския парламент се нуждаем от намиране на начин за подобряване на положението в интерес на гражданите, тъй като ако се срещнете с хора, които са засегнати от такива медицински изделия, ще разберете за какво става дума, така че ние тук в Европейския парламент носим отговорност. Господин Капуто. Благодаря. Ние като законодатели трябва да сме благодарни е, за разследващата журналистика. Те са направили своето изследване по имплантите. Дават ни се тук данни за един сектор, за който не знаехме много. Един от проблемите, които бяха осветени, бяха свързани с липсата на прозрачност, непроследимостта на данните за това как функционира или не едно изделие. Всички елементи всъщност ни водят до тревога. Тревога свързана с опазването на здравето на европейските граждани. И слушах внимателно всички и Смятам, че индустрията, разбира се, прави стъпки напред, за да се гарантира здравето на гражданите, но смятам в същото време, че трябва да положим още малко усилия. Сигурните данни показват, че безопасността на едно изделие, на един уред в Европа се сертифицира от сертифициращи агенции, които са частни а не от регулаторен орган, както, например, се прави с лекарствата от Агенцията за лекарства, да е ема на латиница. При нефункциониране на едно изделие няма събиране на данни в никакъв регистр, т.е. няма проследимост. Отбелязваме всичко това в този момент, благодарение на развитието на науката виждаме все повече случаи на недобро функциониране на такива изделия. Американската FDA има публичен регистр на такива доклади. Мисля, че Европа не може да бъде по-назад от други държави. Смятам, че разследващата журналистика в своите доклади показва истината и парламента трябва да подкрепи едно видоизменяне на регламента може ЕМА да има нова дирекция, например, за оценка на медицинските изделия и уреди, за да може да има по-стриктна оценка. Ние като законодатели трябва да го направим. Трябва да се опитаме да разберем какви са потребностите на гражданите на нашия континент и да трансформираме тези необходимости в закони. Thank you very much. Благодаря ви много. Аз също искам да поставя един въпрос към генерална дирекция ГРОУ. Може би ще ни запознаете с процедурата за определене на нотифицираните органи. Има само е, един такъв, който е определен. Какви са мерките, които прилагате за ускоряване на процедурата? тъй като знаем, че има срокове, които трябва да се спазват и се питаме дали ще можете да постигнете нотифицирането на тези органи, какви ще бъдат иначе мерките, които ще предприемете, ако не бъдат спазени сроковете. Това за нас е от интерес да чуем какво е мнението на Генерална дирекция ГРОЛ. С това приключваме въпросите от наша страна и искам да помоля тримата оратори да отговорят на поставените въпроси, но искам да ви помоля да се ограничите в рамките на 5 минути. Господин Бауерс има думата. Благодаря ви много. Искам да кажа две неща. Някои от ораторите споменаха имплантите ПИП е, и скандал свързан с тях. Това беше сериозен удар върху един сектор, който се ползваше до тогава с добра репутация. И това се отрази отрицателно на целия сектор. Но мисля, че това не представя добре историята на изделията, които бяха компрометирани в този тип гръдни импланти. Стана ясно, че има сериозен системен проблем, тъй като много лековато се одобряват такива изделия в Европа. Индустрията също допринася на много неща положителни и затова а, трябва да се гледа обективно. Не трябва да сме несправедливи. Въпросът е не толкова до ползите от медицинските изделия за пациентите, а става дума за отговорността, с която рискът, който неизбежно е свързан с тези изделия, се отчита и как се управлява този риск от индустрията. Членовете на Медтек Европа са компании. Това са стопански субекти, които целят извличането на пелчалба. Ние инвестираме в тях чрез пенсионните ни фондове и прочие. Продуктите обаче, които те предлагат, е, доста е, често, разбира се, са е, положителни за, пациентите, но това не е нещо като филантропия от тяхна страна. Тези дружества извършват много актив, агресивен маркетинг, често са замесени в различни скандали, създаването на подкупи, също с злоупотреби с медике в САЩ и прочие. Така че не искам да кажа, че индустрията е нещо добро или лошо, но че това е търговска операция. Затова трябва да се борави много предпазливо. И на второ място някои от изказалите се казаха, че журналистите предлагат лошите инциденти да бъдат направени публично достояние и че не всички случаи е направена надлежна проверка, за да се установи дали даден инцидент се дължи именно на медицинското изделие. Но трябва да кажем, че доста от съобщенията за инциденти не установяват причинно-следствена връзка, което обаче не означава, че те не са един целен сигнал за това, че има проблем с изделието. Има доста примери за продукти, които се оттеглят от пазара, тъй като е имало доста съобщения за инциденти. ICD Leads и други. Знаят, знаете, че Понякога те са подвеждащи, че не Метроник предложи тези доклади, но това не трябва да е основание да се отказва прозрачност, защото това е информация, която трябва да е достъпна за пациентите и лекарите. Благодаря. Господин Бернаскони има думата. Интересни коментари, наистина. Ние от е, индустрията отдавна чакаме новия регламент. А, и уверяваме, че индустрията иска да работи с, не иска да работи с продукти, които не са регулирани и не са одобрени. Начинът по който сме работили през последните 15-20 години най-вероятно вече не е подходящ. И той трябва да се промени. И защото наистина имаме нужда от повече прозрачност. Индустрията а, а, ще прави много, за предост... много повече за предоставането на клинич... клинични доказателства и така ще може да се съди какво става с продукта. А, и индустрията изцяло подкрепя това. Никога не сме били против. Не имаме нужда от прозрачността, защото в крайна сметка а, за промишлеността не е добре да има скандали, защото тогава обществеността ще остане с впечатлението, че не искаме да нараним хората, а нашето намерение е тъкмо обратното. Вече виждате, че системата вече а, е, работи. А, имаше няколко случая, които, а, е, в които продукта веднага беше изтеглен от пазара. Не казвам, че във всички случаи е било така, но имаше случаи, в които а, е, продукта беше веднага изтеглен от пазара. Така, че се, по, а, индустрията все повече осъзнава, че трябва да стане по-добра, да се подобрява, да бъде прозрачна и ние имаме волята да го направим. Да, наистина има един стар регламент, имаме национален отговор и е, комисията. Но към момента работят системи, които позволяват да се случва това, което се случва, но ние е, искаме да ставаме по-добре и трябва да ставаме по-добре предложението за новия регламент трябва да влезе в сила от май 2020 година. Не можем да чакаме повече. Това е от решаващо значение да се случи. И не бива да се страхуваме да кажем, че ако създадем това, което трябва да бъде създадено, трябва да имаме система, която да провери дали по този начин отговаряме на проблемите, дали се отговаря на очакванията на професионалистите, на пациентите, на бизнеса. И за мен това все още не е уредено добре. Най-лошото, което можем да направим, е да се опитаме сега да променим всичко. Какво искаме? Да а, обсъждаме, да продължим обсъжданията. Не, трябва да започнем да прилагаме новия регламент за благото на пациентите. Затова настоятелно ви призовавам да, да направим всичко, което е необходимо, за да може този регламент да заработи и да се създаде база данни. Не бива да се страхуваме да бъдем прозрачни. Напротив, трябва да бъдем прозрачни, е така както е на други места по света. Ням, нямаме какво да крием. В днешния свят така или иначе е невъзможно да се работи по този начин. Имаме нещо, нека то да заработи. Защото иначе всичко ще се остане само на думи и нищо няма да се промени. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега комисията. Трябва да приложим законодателството. Сега заповядайте. Благодаря. Ще започна с въпросите свързане е, докъде сме стиг... с въпросите за това докъде сме стигнали с е, нотифицираните органи. 20 и оценки такът, три още предстои да започнат. и ако кандидатите правилно подадат своите кандидатури, ако нещата вървят по план, очакваме повечето кандидатури да бъдат е, одобрени. Може би все още е твърде реално да се прецени. Ще кажа само, че работим усилено и е, органите на държавите членки по нотификацията също работят много усилено. Госпожа Гростет е, ми зададе въпрос във връзка с Брексит. Да, ние не знаем, аз още не знам как е гласувала Камерата на общините, не знаем какъв ще бъде Брексит, но комисията останете 27 държави членки следят много внимателно ситуацията и всички опциите. Може би ще има трансфер на сертификати от нотифи... органите по нотификацията от Обединеното кралство към органите по нотификацията в останалите 27 страни членки, за да се гарантира доставката на някои жизненно важни медикаменти. Няма за сега от други спешни мерки. Нещата още не са окончателни, но сме предвидели мерки, които да се задействат, за да се гарантира доставката на някои медицински изделия от жизненно важно значение. Друг въпрос задавахте за това, кой отговаря от комисията. Европейската институция е отговорна за своите дейности, но това са дирекции ГРОИ Санте. Ние координираме работата по новия регламент и неговото прилагане. Генерална дирекция Санте работи по съвместните оценки. Uh, questions of, uh, let's say, transparency and traceability, and of course, I think that we are very... Относно прозрачността и проследимостта, с... работим по създаването на европейска база данни, която да покрие всички празноти, които имахме до сега. централната и е, с нейна помощ да могат да, да, има, да имат централна регистрация на случаите и да се следи пазара. Вярваме, че Юромет е, може да даде европейски, да даде достъп до всички до европейската база данни и това ще промени много нещата. Смятам, че това бяха въпросите отправени към комисията. Благодаря. Then, uh, Благодаря ви на всички. Благодаря за това, че дойдохте, за да дебатирате с нас този въпрос. Ще продължим да следим каквото се случва. А, ще ще а, запомним това, което каза индустрията, за това, че трябва да има повече прозрачност. Благодаря на а, журналистите, благодаря на колегите. С това приключва дебата по тази точка от дневния ред. Следва предложение за акт на Съюза, съгласно член 46, параграф 2 от правилника за дейността относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз. предложение от декември от господин Капуто, госпожа Шайпирик и други колеги и множество политически групи. Досието беше отнесено до Енви, това да бъде водещата комисия от 26 януари работим по това досие и днес той е включен в нашия дневен ред. Първо ще дадем възможност на авторите да представят предложението и след това да го дебатираме. Защото е предвидено да вземем решение по темата три месеца след е, като авторите са представили предложението на комисията. Давам думата на господин Капуто. Е, Благодаря. В момента в Европейския съюз има все по-голям брой пациенти, които имат патологии, свързани с плазмата. Наличността на лекарства, които проистичат от плазмата, също са е притеснителни. Производителите на такива лекарства, които идват от плазмата, трябва да работят с плазма, което много трудно тъй като е човешка, да се, намире, да се намери. Европейския съюз в момента 40% от плазмата, която се използва за производство на лечение за пациенти, се внася от САЩ. Американската агенция FDA регламентира това. Това означава, че ние разчитаме от фактори, които са извън нашия контрол. Европейската комисия трябва да излезе с решения, които целят да гарантират наличността на плазма за производството на лекарства, които са за лечение на пациенти, които имат патологии, които са смъртоносни, като например хемофилия, имунна недостатъчност, синдром на Гилен-Баре, хронична възпалителна демиленизация, полиневропатия – наследствен ангиоедем и други. За това предложихме посредством този акт на Съюза да се направи преразглеждане на общата рамка, т.е. на директивата за кръвта, за да може да се насърчат е, програми за даряване безвъзмезно и доброволно във всички държави членки, както и достъп до лечение. Силно се надявам, че следващата среща на координаторите ще е, бъде за това да се развие тази инициатива, която е много важна за гражданите на Съюз. Благодаря. Thank you very much. And now another author, Madame Shire Pirik. Госпожа Шайер Пирик. Ани? Voorzitter, best een heel positief verhaal wat net naar voren is gebracht. Изключително положителна е историята, която се разказа току-що. Плазмата е изключително важна за много лечения. И все повече пациенти имат заболявания, които имат нужда от такова лечение. 40% от плазмата, която е необходима, трябва да се внася от САЩ. Нямаме контрол върху доставките. В САЩ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 Самата плазма, която пристига в Европейския съюз, се използва за развитие на различни лечения. Плазмените е, лекарствени средства се правят, е, поне на нашия пазар, на базата, най-вече на базата на даряване на кръв от е, Нидерландия. Но нямаме достатъчно плазма. Част от плазмата, която използваме в Нидерландия, също е американска и съответно събирането на кръвна плазма трябва да се организира по-добре в Съюза. По света има недостиг на плазма за имунологични цели. Търсенето се увеличава ежегодно. Има работна група в Съвета на Европа, която разглежда използването на плазмата като суровина, но това не е достатъчно на ниво Европейски съюз. Трябва да се занимаем по-ефективно и ефикасно с този проблем. СЗО казва, че най-безопасният метод за събиране на кръвна плазма е доброволното и безвъзмезно дарение. Но как да насърчаваме хората да го правят? И ние, може би, трябва да излезем с решения, за да сме сигурни, че има достатъчно плазма без да плащаме на донорите. Това, което е необходимо, е за да не зависим от американската плазма. Благодаря. Госпожа Грусте. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя в голямата си част в заключенията на нашите автори. Много добре съм запозната тази тема. Това е изключително важен досие. Това показва солидарност, акт на солидарност, който те определя като гражданин. Първият приоритет на нашата система на събиране на кръв има сигурност на пациентите или донорите на кръв, или онези, които ще получат тази кръвна плазма посредством лечение. Както подчерта и колегата в началото, не има проблем с доставките, проблем с наличността на нашия пазар няма достатъчно дарение и затова имаме амбиция. Амбиция, която трябва да мине в бъдещето. Ние разчитаме, както казаха колегите, на американска плазма. И е, това е от стратегическо значение, да имаме такава независимост. Държа да кажа това. Трябва да намерим своя път, да запазим своя модел, който е солидарен и хуманистичен – не бива да се превръща човешкото тяло в стока. Трябва да се зачита човешкото достоинство. Това трябва да бъдат задължителни принципи, когато говорим за даряване на кръв и плазма. Някои говореха за заплащане при дарението, но това е една фалшива идея, която ще ни прати по опасен път, който ще е контрапродуктивен. Този принцип отново се казва в тази декларация, аз го казвам и ще подкрепя текст, който говори за безвъзмезното даряване. Дълго съм мислила по тази тема и трябва да кажа, че е необходимо в Европа да има стратегическа автономия в тази сфера. Говорим за стратегическа автономия, за що се отнася до отбраната за опазване на нашите граждани, но ако се случи нещо сериозно в Европейския съюз, нещо сериозно по света, ако един ден САЩ кажат, няма да изнасяме повече, имаме нужда да си запазим това, тази кръв за американците. Е, какво ще правим в този случай? Има прекалено малко организирано събиране на кръв в Европейския съюз и трябва да се помисли за това как да насърчим държавите членки по-добре да организират това. Как да донорите да имат повече доверие, как този жест да бъде оценен, как да насърчим, както каза колегата Пири, хората. Аз лично смятам, че трябва новаторски да се подходи отвъд това, което се прави и аз малко по-предпазливо подхождам към нуждата да се ревизира директивата за кръвта. Не, че съм против по принцип, обаче има неща, които трябва да бъдат подобрени. сега, законодателни преразглеждания водят до несигурност, които може да не доведат до постигане на целите. Поради тази причина смятам, че трябва позицията ни да не бъде прекалено активна по тази позиция. Трябва да видим плюсовете и минусите, да анализираме въздействието на една промяна на правната рамка, преди да говорим за преразглеждане. В този смисъл елементите ме интересуват особено. Благодаря. Uh, uh, now, um, Много благодаря. Давам думата на Европейската комисия. Сейшел? Uh, uh, uh, Уважаеми депутати, Европейската комисия на първо място иска да благодари на почитаемите депутати за тази инициатива. Европейската комисия признава, че пациентите в Европейския съюз наистина високо зависят от плазма, която идва от извън на Европейския съюз, а най-вече от САЩ. 40% се спомена като цифра. Последните цифри всъщност говорят за още по-висока цифра а, дори малко по-висока, но все пак по-висока. Това означава, че има доста пациенти в Европейския съюз, които разчитат от медицински продукти, които излизат или проистичат от плазмата. Особено когато има прекъсване на доставките. Това не е хипотетичен риск. Знаем, например, че когато има заболяване и то епидемично, може да заплаши а, тези доставки. Те са изключително важни. Както и, например, а, зиката като последния пример. Това е пряка заплаха за доставките на кръв. Този въпрос се повдигна, когато говорихме за законодателство за тъканите и кръвта и клетките и се повдигна в откритата консултация, която бе проведена. Службите на Европейската комисия организираха среща през 17-та година, където националните компетентни органи и заинтересованите страни описаха а, значението и искат повече събиране на кръв, като част от един стратегически план за независимостта на Съюза. Също и за по-добре защита на донорите, за да могат те да дават повече кръв по по-безопасен начин. Протоколите на тази среща бяха публикувани и можете да се запознаете с тях. Сега изготвяме окончателния доклад след тази оценка и ще решим след това дали и как да се преборим с тези тревоги, които бяха повдигнати като част от оценката. Едно такова решение ще трябва да бъде направено от следващата Европейска комисия. Освен това, работим със съвета на Европа. Финансираме работа, извършвана от съвета на Европа всъщност. Един план за действие за увеличаване на събирането на кръвна плазма но и рационално използване, когато има недостъг, т.е. резервен план. Тази работа започна една конференция в Света на Европа в края на януари, която беше важна първа стъпка, за да се съберат всички становища. Това е. Ние приветстваме едно такова развитие. То е част от нашият план. Благодаря ви. Yes, thank you very much to all of you. Това се изчерпа дневния ред. Преди да закрия заседанието. To ask you if you have objections. Имате ли възражение към препоръките на, пре... на координаторите от 27 февруари, искам да попитам. No Ако няма възражения, Нека да ги сметнем за одобрени. Следващото ни заседание ще бъде на 14 март сутринта в 9 в Страсбург. Благодаря. Приятна вечер.